Мадам ле президент! Председателят. Добър ден, дами и господа. Обявявам заседанието за открито. Ще слушаме изявление на комисията по проблеми в